Ah. Good morning, everybody. Looks like the parade... Добро утро, колеги. Изглежда имаме малко проблеми с присъствието в залата заради Париж, но въпреки това нека да минем към първата точка на дневния ред. Имаме едно изменение – защото ще приемам и препоръките от заседанието на координаторите от 16 ноември. Ако няма възражения, така или иначе няма кой да възразява изглежда, това с това изменение ще приемем дневния ред. Втора точка от дневния ред. Това са бележките и обявленията от страна на председателя. Първо ще говорим за протокола от Дубай. Тук имаме доклада от 27-то заседание на страните по протокола от Монтреал за изчерпване на зоновия слой с арабските, Обединените арабски е, емирства през ноември 2015 година. След това ще имаме допълнителни заседания извънредни с комисия Агри. Първото ще бъде на 3 декември от 9 до 11.30. След това ще обменим мнение с ФАО във връзка с Международната година на пръста. След това надяваме се, че ще може в 7 часа да гласуваме във връзка с проблемите, във връзка с реалните емисии. По отношение на превода, обикновено, както обикновено има повече езици, отколкото ни трябва, ще има превод на 22 езика. Изключенията са естонски и галски език. Освен това, И това е тъжно за колегите, които липсват. Както обикновено, нашето заседание се предава електронно по вебстрима. Следващата точка, точка трета от дневния ред. Става въпрос за препоръките на координаторите. Те бяха разпространени електронно. И в случай, че нямате възражения, ще ги считаме за приети. Изглежда няма възражения. Добре, минаваме към точка четвърта. Става въпрос за одобрение на протокола на заседанията от 3 септември 2015 и 15 септември 2015 година. Ако няма възражение до края на това заседание, ще изчитаме протоколите за прияти. След това отчет във връзка с текущите междуинституционални преговори по следните теми. Първо, медицински изделия и инвитро диагностични медицински изделия. След като видях последната актуална информация по тази тема, бяха проведени два триалога. Третата неформална среща се случи на 10 ноември 2015 година и фокуса беше основно във връзка с инвитро диагностичните изделия, говорихме за генетичните съветване, правила за отпускане на рецепти и така нататък. Също така тестване при пациенти. И а, се съгласихме за член 41 по отношение на класификацията. Изгледахме, разгледахме и всички оставащи въпроси от последните три странни преговори. За съжаление, председателството не можа да изпрати компромисно предложение по повечето от тези неща. И ще се стигне до корепер, за да се даде мандат. Въпреки това, говорихме за естетичните изделия електронно съхраняване и изключенията за болниците. Следващия триалог ще бъде на 3 декември, ако правилно чухме, 2015 година. След това ще говорим за ограниченията на емисиите и типовите одобрения за двигатели с вътрешно горение за извънпътна техника. Всички основни неща бяха обсъдени от съзаконодателите. Постигнахме съгласие по отношение на маркирането на а, двигателите, възможната замяна на определени двигатели и така нататък. Следващият триалог е на 3 декември. Остават вътрешните водни пътища и техниката, която се движи по тях, по отношение на намаляване на емисиите от наземен транспорт – основните неща. Тук е да се търси консенсус по отношение на адаптацията към договора от Лисабон. Като цяло нещата са договорени, но преговорите спряха, когато започнахме да говорим за актове по делегация и изпълнителни актове и това остава висящ въпрос за бъдещи преговори помолихме е, колегите, които водят техническите преговори, да предложат решение, което да обсъдим на следващите преговори и след това контроли и дейности, свързани с приложението на законодателството в областта на храните и фуражите. На 9 ноември започнахме преговорите и можахме да обсъдим онези точки, по които вече имаме сближаване на позициите, как се да решим какъв ще бъде работния метод и графика. Ще има три технически срещи, имаше, извинявайте, които позволиха да бъдат обсъдени определени технически аспекти на досието и вторият кръг на тристранните преговори ще се състои тази вечер. И така. Изглежда, че ще трябва сам да си дам думата, защото точка 6 е свързана с възражение по правило 106 във връзка с списъка за инвазивни чужди видове. Както може би си спомняте, инвазивните чужди видове и регламента за тях бяха представени от комисията в края на 2013 година, а бяха прияти от парламента на първо четене през пролета на 2014 година. Тогава се проведоха избори и наистина беше много трудно да се приеме досието и да се постигнат преговори по него. В предложението липсваха ключови елемент е именно списъка на чуждите инвазивни видове и е много трудно да се гласува по едно законодателство без такъв списък. По време на преговорите направихме всичко възможно, за да избегнем ситуацията, в която се оказахме днес, а именно държавите членки и комисията отказват да приемат акт по делегация за създаването на този списък. Накрая беше постигнато съгласие, едва след като договарящите се страни се съгласиха по време на тристранните преговори делегирания акт за оценка на риска да бъде прият преди да се състави този списък. Това не се случва и аз в момента съм в момента възразявам срещу този списък. Причините за това са комплексни, има много неща, които трябва да обсъдим днес. Искам само да се фокусирам на две неща. Първо, предложението за делегиран акт за оценка на риска и след това резултата от подхода на комисията и факта, че не са спазни законодателни изисквания във връзка с акта по делегация за оценка на риска. Комисията изпрати към комисия ЕНВИ след внесеното възражение така наречената информационна бележка. Там се казва, за да може да се вземе предвид последните развития в научната област, според член 5 трети трябва да има акт по делегация, за да може да се оцени дали даден вид може да има устойчива популация и да се разпространява в околната среда. И тук трябва да бъдат разгледани всички елементи, за да може да се разработи удачна оценка на риска. Звучи последния начин. Все едно, според акта за делегация по 5.3 става въпрос за нещо доброволно, допълнително, което, как, ако цитирам комисията, може да бъде разгледано по-късно. В ре... реалността обаче тези актове по делегация по 5.3 са необходими, за да може да имаме правилна и прозрачна оценка на риска от страна на държавите членки, за да можем да включим онези чужди видове, които отговарят на всички критерии от 5-2, на всичките 5 критерии. И тук ще цитирам регламента. Това е една част, която комисията съвсем дипломатично пропусна в своята бележка, именно да предостави подробно описание на точки А до английска буква H – във връзка с член 5. Трябва да се има предвид методологията, която да се взема при оценка на риска, при отчитане на съответните международни стандарти и приоритизиране на чуждите видове, които могат да се отразят негативно на биоразнообразието, екосистемите и така нататък. Край на цитата. Страните се съгласиха за това, че акта за изпълнение трябва да бъде условие, за да може да се, да се приеме изпълнителен акт, с който да се състави този списък за чужди видове. И наистина е направо невероятно, че в момента комисията казва, че в регламента това не се казва, защото е ясно от текста в 5.3, който вече цитирах, че това е необходимо. Ясно е, че ако използваме е, грешни подходи, това ще доведе до грешен резултат. Сега списъка е съставен възоснова на стари данни. Това води до проблем в държавите членки, разходи за тях – И колегите казват, че са разгледани нещата, но резултатът е лош. Аз говорих с експерти, които участваха в съставянето на този списък и дори те не смятат, че съдържанието му е удачно. Това е проекто списък, в който не са не са включени а, всякакви а, а, разновидности на маргаритките, наземни видове, които са инвазивни, те липсват. А американския минкс, който не който е много голям проблем, не е включен тук. Също време е включено друго животно, което почти го няма в Европейския съюз. То може да се намери в а, някои острови само. Включен е ракуна, но не е включено ракунското куче, което е много по-голям проблем. След това се стига до зеле, което е инвазивно, американско зеле, което е инвазивно, това го няма. Водният водния хиацинт е тук, но амброзията липсва. Освен това, някои от най-опасните и отровни растителни видове липсват, въпреки че цялата оценка на риска за тях може да бъде изведена. Защо това, ще, защо това трябва да бъде проблем, при положение, че списъка по-нататък може да бъде актуализиран? Ще ви обясня защо. Много е просто. Аз работя с инвазивни чужди видове през последните 20 години и след натрупания опит не мога да ви, мога да ви кажа едно нещо със сигурност. За да има доверие и сътрудничество с а, общността, Това е необходимо, за да работим заедно и то добре, защото ако нещата излязат дори стъпка на страни от правия път, ни трябват години, за да спечели на ново доверието на обществото. Никой не може да обясни на хората в Европа защо се забраняват техните любими водни растения, а не се прави нищо за много по-инвазивни видове, които нарушават екосистемите. Комисията каза, че те са мотивирани от краткото време и това, което ние искаме, ще намали постигането на целите за биоразнообразие 2020. Първо, предложението на комисията излиза с почти две години закъснение и отново комисията предлага този списък, който ще ни върне назад не няколко месеца, а години назад, защото ще имаме загуба на доверието на обществото в Европа. Така че моля комисията да оттегли своето предложение, да подготви необходимите условия за оценка на риска, да вземе предвид всичко, което трябва да бъде взето предвид и да обясни на държавите членки, че има нещо свързано с разходите при бездействие, не само с разходите при действие и да излезе с много, много по-добро предложение. For, uh, EPP. И сега от НП Рената искаше да се изкаже, но не я виждам. А, yes. Заповядайте. Um, Нека комисията първо да отговори, защото ние можем да си повтаряме нещата, но може би е по-добре да чуем комисията преди да вземем отношение. Ами, когато няма искане за думата. Yeah, and it is not the case we can, I think, give the floor. Ами, все пак можем да дадем първо думата на комисията, ако комисията е съгласна. Съгласни ли сте? Ето, давам ви думата. Благодаря, господин председател, председател уважаеми дами и господа. Първо ви благодаря за това, че ни давате възможност да обясним процеса, който съпътства изготвянето на първия списък. Искам да подчертая, че комисията е изцяло от отдадена на изпълнението на регламента регламент на наклона черта 2014 Както вече ем, посочихме в средносрочния ни преглед и в стратегията, фундаменталната стъпка е свързана с опазването на биоразнообразието в Европейския съюз в рамките на стратегията 2020. Необходимо е списъка да бъде приведен в действие възможно най-бързо. Има реакции от парламента, от съвета, от комитета на регионите и беше отправен призив към нас да направим каквото е възможно, за да бъде прият този първи списък, защото по този начин се активират редица елементи в регламента, които са много важни и те са необходими на държавите членки, за да могат да използват съответните инструменти за изпълнението на регламента, като например мерките за ранно изкореняване и така нататък. Няма да повтарям това, което вече сме казвали, но ще се спра на някои от елементите, които бяха посочени вече. Например, нека да припомним, че приемането на регламента по време на триалога обхващаше и предложението да даде правомощие на комисията да приема делегирани актове и това беше включено в първоначалното предложение на Европейската комисия. Това не е нещо, което е възникнало по време на а, тристраните срещи, ми нещо, което беше заложено в предложението. Освен това е важно да, да разполагаме с тези правомощия и ние а, сме ангажирани по изготвянето на такъв делегиран акт и извадихме си полуки от процеса, свързан с изготвянето на списък. В член 43 ще има нужда от допълнително уточняване. Проучили сме въпроса, обсъдили сме го с експертите с, от съответната ресорна комисия. Не съм съгласен, че комисията е изготвила този списък под политически натиск. Ние сме следвали критериите, които са изброени в самия регламент, като сме определили по този начин кои видове да бъдат включени в списъка и кои да не бъдат. Един от най-важните критерии, е, че има оценка на риска, която изпълнява изискванията на член 43. Има някои видове, които бяха споменати от почитамия депутата. Вече и не всички елементи са били обект на оценка на риска. Не винаги всички критерии са били изпълнени. Ние работим върху подобряването на оценките на риска и когато тези видове отговарят на всички критерии на оценката на риска, те ще бъдат включени в списъка и тогава ресорната комисия ще разполага с информа... повече информация за тях. Има много растителни инвазивни чужди видове, които са включени в списъка и изпълняват критериите. Водния е, хиацинт, води до големи щети в реките, в които се намира и държавите членки вече могат да предприемат съответните мерки, за да ограничат по-нататъчното разпространяване на тези инвазивни видове. Има и много други видове от този списък, които са ам, много инвазивни и представляват заплаха за биоразнообразието. Ето защо ние счетохме, че няма да е разумно първо да провеждаме дълги дискусии за уточняване на критериите, които вече са посочени в регламента, ами по-добре Ами, решихме, че е по-добре да се фокусираме върху изготвянето на първия списък и да го предложим за приемане. Следващата година повечето видове, които бяха споменати от докладчика, ще бъдат включени в списъка, когато изпълнят критериите. Освен това смятаме, че е много важно това да стане възможно най-бързо. В проекта резолюцията се посочва, че комисията не е предоставя достатъчно информация на обществеността за процеса, който протича. Има протоколи от срещи на комисиите, ресорните комисии, има достатъчно информация на страницата на Европейската комисия. Има и информация в регистъра по комитология. Така че смятаме, че сме дали на разположение достатъчно информация на обществеността. Е, от, готови сме да отговаряме на всякакви въпроси и ще полагаме допълнителни усилия в тази насока. И така ще спра до тук. Исках е, само да посоча, че ние много строго сме се придържали към регламента и нека да кажа, че регламента не посочва, че делегираните актове, които определят по-нататъчните елементи на а, оценката на риска, ще са а, предварително условие за приемането на списъка. Този въпрос сме го проучили с правната служба на комисията, на Европейската комисия. Има срок, който е даден на комисията да изготви първия списък до 2 януари и след това няма някакви срокове, които да определят елементите за делегираните актове. Нека да кажем, че това е предварително условие за приемането на делегирания акт и определянето на допълнителните критерии. И смятаме, че е по-добре да бъдат уточнени тези критерии при приемането на този списък и да се включат видове, които изпълняват критериите, посочени в член 43 от регламента, изпълняват всички елементи от оценката на риска. Сега нека да дам думата на колегите. Фенер, благодаря. Днес аз съм Рената Сомер. Може да не ви приличам на нея, но е така. Само днес. Имам си много хубави бележки, но няма да се придържам към тях. Ясно е, че въпросът е важен, струва много пари и всичко останало. Но а, по списъка на комисията трябва да кажа следното. Все още имам съмнения. Дали организацията е добра, и дали ам, са изпълнени критериите по оценката на риска. Много добре, много внимателно слушах това, което каза комисията. Беше казано, че има много видове, които не изпълняват критериите по оценката на риска в държавите членки, но има. Но за някои инвазивни видове е много трудно да се разбере защо не са в списъка. А за някои, които чух, се зачудих защо пък те са включени в списъка. Има много примери от госпожа Сомер, но тук искам да споделя и собствения си опит, но не искам да се отделя много от нейните бележки. нека да видим какво се случва с водните животни и какво случва в тях с Швеция. Има голямо, големи предизвикателства с някои видове, като омара, като американския омар има проблеми. <laughs> That is, is also a, a big challenge. None of those three. Риба, е, вида гоби. и този, и този вид е в списъка. Но има а, други видове риби, които се отглеждат в Швеция. И когато говори с експерти от комисията, те казаха, че, че хората не трябва да се притесняват, но ам, ако, щом този вид е в списъка, какво означава това? Това по-скоро ме безпокои, отколкото да ме успокоява. Знам, че хора в моя избирателен район са много обезпокоени за речния рак. И хората се притесняват е, за видове, които са в е, списъка но има и видове, за които хората се притесняват и без да включени в списъка, както казах вече за омара. Няма да съдя за това дали сме добре информирали, информирани или не. Списъкът е много ценен и много важен. И от името на НП ще кажа, че не сме убедени. Ам в това, което се случва в момента. Благодаря, господин Гербранди. Благодаря, господин председателю. Откъде да започна? Нека да започна с биоразнообразието и стратегията, свързана с него. Имаше все пак в целия преглед и нещо положително, свързано с ам, чуждите видове и ам, борбата с тях. На място се прилагат мерки за справяне с проблема. На хартия всичко изглежда много добре. И просто следим кога ще дойде следващата фаза за да се приложи всичко на практика. Какво прави комисията сега? Ние дадохме мандат на комисията и казахме, че имат срок до 2 януари следващата година, т.е. един месец, за да изготвят първия списък с инвазивните чужди видове, които трябва да бъдат третирани на европейско ниво. Ще ви дам пример с Нидерландия. Имаме големи проблеми с един вид плъх. И ам, проблемът е, че а, този вид подкопава нашите диги. Срещата в Париж по въпросите за климата започна в Париж и а, мускусния плъх много затруднява действията в Нидерландия, свързани с приспособяването към изменението на климата. Както вече каза, те подкопават нашите диги. Този вид не е в списъка, но означава ли това, че списъкът е нещо, което трябва да отхвърлим? Не съм убеден. Необходимо е да разгледаме какви са фактите. Комисията си свърши работата предвид срока, който е, да, и дадохме, т.е. Е, първият проект списък е готов преди 2 януари, но е, списъкът не е съвършен. Има достатъчно инструменти да се адаптира списъка през следващите години, да бъде той съобразен с съответните рискове, които съществуват държавите членки. Друг елемент, който беше посочен от а, двамата колеги, които изказаха а, своето а, мнение, че по-скоро се взимат предвид политическите аспекти, отколкото научните аспекти. Ами, аз а, се слушам това, което казват другите, защото не съм учен. Но ако има списък, който ни се представя и той е научно обоснован, разбира се, по дефиниция се взимат предвид и политическите критерии. Колегата Фелнер каза, че той говори не само възоснова на бележките, които са му дали госпожа Сомер, ами се основава и на собствения си опит. Представям си, че тук има и политически оттенък не само научен. Бях изненадан, че водим този дебат точно сега. Оставам с усещането, че трябва да ам, имаме по-голямо доверие в комисията. Освен това съм а, изненадан и от коалицията, която се е сформирала срещу този списък. Може би някои искат по-дълъг списък, други по-кратък списък. Някой може да каже, че комисията се справила много добре. Аз не съм този, който трябва да дава оценка, но все пак съм изненадан. И трябва да кажа, че моята политическа група иска да ам, не иска да се съмнява изцяло в действията на комисията, щом комисията има своите аргументи, продължава да работи по въпроса и е направила първата стъкла в борбата с инвазивните чужди видове. Ние ще гласуваме против възражението, изразено от колегите трябва да вземем на сериозно а, средносрочния анализ на стратегията за биоразнообразието. Не трябва да блокираме процеса, свързан с борбата с а, инвазивните чужди видове. Трябва да окажем натиск върху комисията да работи усърно по въпроса през следващите години и да не разводнява а, проекто списъка. Благодаря ви. Благодаря. Заповядайте вие, следващия оратор. Благодаря. Срока беше доста кратък, който беше даден на комисията. Бяха описани вече някои от проблемите и те са свързани точно с тези кратки срокове. Беше обяснено по какъв начин са изготвени списъците и проблема е, че има разли... че е имал различни критерии. Така се а, получава се получава разпокъсаност на списъка. Има други проблеми, които много ясно се очертават. Въпросът се свързан с това, кога един вид се счита за инвазивен и а, кога трябва да се предприемат мерки срещу него. Всичкото копира и до средствата, както каза комисията, когато не се действа какви ще са последващите разходи. Държавите членки, доколкото знам, не са информирали достатъчно и трудно може да се прецени какви са последващите разходи. Смятам, че минималната цел трябва да е свързана с това ам, инвазивните видове да бъдат включени в списъка, да се противодейства на тяхното разпространение и по този начин ще се отбележи успех. На трето място смятам, че изготвянето на списъците трябва да бъде е, свързано с единни критерии, да няма различни е, елементи, които се взимат предвид и така да, да няма съответствие между тях. този списък, с който разполагаме, трябва да го приемем. От друга страна, трябва да кажем, че трябва да се направи една първа стъпка, след това втора и трета, за да отбележим напредък. Държавите членки са призовани да назоват какви са ам, ам, разходите, свързани с борбата с инвазивните видове. Чули. Заповядайте вие. Um, well, member... Джули, благодаря. Джули Гърлинг. Като член на тази комисия бих искал да направя, бих искал да направя някои бележки. За съжаление бях на друго заседание, закъснях, не можах да чуя всичко, което каза комисията, така че може би няма да съм съвсем прецизна. Най-важното, което ме притеснява в този случай, което искам да споделя с вас е следното. Аз бях докладчик в сянка в предходния мандат, именно по този въпрос. Дълго обсъждахме и като докладчик в сянка много в дълбочина проучих всички тези въпроси, а именно кои вредители били те растителни или животински видове се въдят най-много в нашите водосборни басейни. Следователно имам вече очаквания към това какво трябва да съдържа въпросният списък. И накрая, след като си вече, вече си бях изградила представа, се оказа, т.е. аз отбелязах с голяма изненада, че много от тези видове, за които бяхме вече взели решения, отсъстват от списъка. От техническа гледна точка мога да разбера, че във връзка с, с оценките за въздействието и рисковете, проведени в държавите членки, се е взело решение да бъдат оттеглени или добавени някои видове от въпросния списъка. Съгласна съм с казаното от Ян Гербранди, че трябва да притиснем комисията относно състава на списъка, но натиска трябва да бъде преди публикуването на списъка, защото ако се публикува, след това вече ще няма да има смисъл от каквото и да било действие. Трябва, разбира се, ясно да обясним на държавите членки, че не става дума за да забравим, така да се каже, тези видове, тези вредители с е, борбата с които представлява толкова голяма трудност и изисква толкова много средства, а просто, че ще организираме нещата по друг начин, така че аз съм принципно за и ще гласувам в този дух, когато дойде време да гласуваме резолюцията. Благодаря. Благодаря, каза председателя. Други желаящи няма, така че в този, по този повод мога да дам думата отново, за този път за по-кратко време, на представителите на комисията, ако искат да вземат отношение след чутото. It... Благодаря, господин председател. Стана ясно, че всички сме съгласни с факта, че списъкът все още не е завършен окончателен и изчерпателен. Някои много всъщност е, смятат, че има много видове в списъка, други смятат, че въпросните видове са недостатъчни. Нека да използвам примерите, които бяха повдигнати тук. Например, американският омар. Знаем, че за този вид се подготвя в момента оценка на риска. Именно за това все още не е включен в списъка. Речният рак пък е в списъка, защото е приключено неговото изследване. Публикувано е публикувана е оценката за риска и предложенията на тази оценка са да е в списъка. Все още има някои реки в Скандинавия, които не страдат толкова от тази напаст и следователно, ако запишем мречния рак в списъка, то ще има възможност да се преборим още от самото начало с разпространението на въпросната напаст и да спрем разпространението на речния рак, там където той все още не е нахлул. Някои случаи са конкретни за, ня... за конкретни държави членки и имам предвид продажбата на някои от тези животински видове като домашни любимци. Целта е да, спра... да, се... да спазим сряковете, и освен това, освен сроковете, да сме сигурни, че в нашия списък намират място тези растителни и животински видове, които наистина трябва да са там. Благодаря. I'm, I'm really happy. Благодаря. Много ми е приятно да установя, че комисията е амбициозно настроена по, по, по спазването на определените срокове не само по това досие, а и по други законодателни проекти. Ако е необходимо, делегираният акт, както всъщност казах в встъпителните си бележки, ако решим да ползваме делегиран акт, то дебатът, който в момента провеждаме, ще се обесмисли. Аз всъщност нямам нищо против кратък или дълъг списък. Нямам нищо против неговата дължина. Това, което ме вълнува е той да бъде смислен и уместен. Критерият, с други думи, не е правилно или неправилно, а подходящо. Защото ако допуснем грешка, това ще се отрази веднага на нашето добро име. Няма да сме в състояние да обясним защо сме допуснали такава грешка при положение, че е имало много предупреждения по този повод. И в този смисъл, ка, може би е уместно да допуснем и леко закъснение спрямо първоначално определения срок, стига списъкът да отговаря на очакванията. Днес ще гласуваме по този въпрос, днес след обед, в 4 часа. И след това е предвиден глас в пленарна, гласуване в пленарна зала на 2 декември. И така, следващата точка от дневния ред е отново възражение, този път против разрешението за генетично модифицирана царевица НК 603Т25 давам думата на авторите на възражението Барт Стас. Eh, Много благодаря. Лин Бойлен и Гийом, както и Елеонор, бяха моите колеги в работата по това досие. Подготвихме наистина възражение по повод на изпълнителният регламент, който цели да разреши въпросният генетично, въпроса генетично модифицирана царевица, която съдържа белтък, който толерира глифозатите. Днес след това ще обсъждаме по-надълго и на широко този въпрос, когато стигнем до точката за глифозатите. Но ако одобрим тази генетично модифицирана царевица, в крайна сметка ще приемем употребата на глифозати в селското стопанство. В нашата парламентарна комисия сме обсъждали вече изследванията на Международната окологична агенция, която твърди, че глифозатите биха могли биха могли да са канцерогенни. По този повод бих искал да не се задълбочаваме много в технически подробности, а да продължим да държим сметка за главният политически аргумент. В началото на мандата на комисията Юнкер, председателят Юнкер в речта си на 15 юли 2015 година заяви, че комисията е твърдо решена да се намеси по всичко свързано с решения за генетично модифицирани организми и тяхната употреба. Какво се оказва обаче? законодателната дейност, която се разви след това, в крайна сметка не дава желаният резултат. Няма достатъчно мнозинство в съвета за ГМО-тата. Тук проведохме много дебати в продължение на дълги месеци по повод на предложението на за законодателство на комисията за храни, съдържащи ГМО и в нашата парламентарна комисия ЕНВИ, както и в пленарна зала, ясно заявихме, че законодателството е недостатъчно. И в пленарна зала изрично поискахме комисията да предложи нов текст, да изработи ново предложение. По този повод смятам, че ако вземем предвид нашата собствена позиция и ако се окаже, че нашата проекторезолюция получи подкрепа в пленарна зала, то тогава би трябвало да излезе наистина с възражение по повод разрешението на тези ГМО. Отново трябва да окажем натиск върху комисията, за да си върши работата, да върши работата, която и възлага парламента. По този фронт трябва да натискаме комисията Юнкер. Бих искала да бих искал да пледирам за вашата подкрепа към резолюцията като изработих с колегите, чието имена споменях преди малко в встъпителните бележки. Моля да гласувате за днес след обед в 4 часа. Uh, uh, uh, И така, следващата точка, отново възражение по същия въпрос, така че ще дам думата на следващия, на вторият автор на възражението, господин До, госпожа Донано. Благодаря. Го... Благодаря, господин председател. Госпожа Годен отсъства, така че аз ще се изкажа от нейно име. Европейската комисия желае да разреши вноса на европейския пазар на генетично модифицирана царвица НК 603Т25 за хуманна и животинска употреба. Този, тази царвица е продукт на Монсато, Монсанто и е преработена с глифозати. Глифозатите са съставка на най-разпространените в световен мащаб пестициди и апарати за растителна защита, произвеждани от тази компания Монсанто. Основното ни възражение е срещу активната съставка на глифозатите. Освен това е ясно определена връзката между глифозатите и другите активни средства, които се комерциализират и които имат отрицателен вреден ефект – това са твърденията на, Европе... на Международната онкологична организация. Въпросното вредно влияние е не само върху производителите, а и върху животните и в крайна сметка върху хората, човешкото здраве, тъй като хората го потребяват. Глифозатите и техните производни са вредни и за природата. Когато те се използват, се покачва рискът от това вредно въздействие. Американските агенции също ни дават такива данни, от които става ясно, че с 223% е увеличена употребата на пестицидите, съдържащи глифозати в последно време. Разбира се, това се отразява на селското стопанство и в крайна сметка на хранителната верига. Националните компетентни власти неколкократно са изразявали своите опасения по този въпрос, тъй като лимитите стигат до крайности. Няма и достатъчно проучвания, направени за царевицата, съдържащи тези, тази генетично модифицирана съставка. Когато става дума за авторизиране на генетично модифициран а, организъм, то най-малкото като очакваме да се проведе проучване преди това. Така че се надявам, че ще бъдете на мнение подобно на моето, така както се обединихме за да реагираме срещу замърсяването на пътна и извънпътна техника. Щом сме постигнали такова единение по въпроси за мотори, защо човешкото здраве да не ни вълнува в същата степен. Затова трябва да се насочим към позитивно действие, държащо сметка за човешкото здраве. Защото в противен случай, ако допуснем този внос, след това едва ли ще можем да реагираме и да го забраним. Всички тези химически елементи, съдържащи се в пестицидите и хербицидите, наистина целят да се преборят с плевелите и това се постига с по-силна концентрация на химическите материали, на химическите съставки и с още по-вредно действие върху човешкото здраве, както е случая с глифозатите и с евентуалният им онкологичен ефект. Искам също така да ви информирам, че продуктите, които обсъждаме, в момента са обект на проучване в Съединените щати, където те са авторизирани през март месец тази година. Оказва се след това, че тяхното вредно действие е по-високо от очакваното както върху хората, така и върху животните и други растителни видове. Така че тези трети държави, които използват генетично модифицирани организми и носят отговорност не само за разпространението употребата в техните собствени държави, а и навън. Знаем, че химическата промишленост не се колебае и да предприеме всякаквито и да било стъпки, за да увеличи приходите си. И накратко казано, че националните агенции за безопасност на храните, както и Европейският орган, твърдят, че въпросният продукт продукт изисква повишена употреба на глифозати с всички проистичащи от това ефекти. Така че по повод на и с оглед на превенцията, предлагам, колеги, да се обърнем към комисията с твърдение и обвинение, че е прехвърлила правомощията си и да изискаме от нея да изтегли разрешението си за генетично модифициране на царевица. Благодаря. Thank you. And I have... Благодаря. Виждам, че има петима желащи да се изкажат. Първо Гиом, заповядай. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. По въпроса за ГМО-тата и тяхната потен... потенциалната опасност, която те представляват. Днес не обсъждаме този въпрос, защото не винаги има единомислие между различните политически групи или даже в лоното на някоя политическа група. Така или иначе, днес това не е на обсъждане. Проблемът, който обсъждаме днес е политически. Вече обсъдихме с комисията до каква степен е уместно да се ренационализира разрешението за използването на ГМО-та в националните държави членки. И комисията понесе поражение, в смисъл отхвърли се нейното предложение. Освен това, и изискахме от комисията да излезе колкото може по-бързо с ново предложение. Ние имаме законодателната власт, а комисията е изпълнителната. Следователно, комисията от политическа гледна точка трябва да изпълнява нашият мандат. За, за съжаление, не се получава до момента така че комисията не може да се продължава както до момента и да разрешава тези пестициди, които намери и генетично модифицирани организми, които намери за добре, без да обръща внимание на парламента и неговите изисквания. Така че крайно време е комисията да излезе с законова рамка за разрешенията за комерциализиране на ГМО-та, докато изчакваме това е, ново предложение, смятаме, че разрешения за ГМО-та с такива тежки последици, като тази царевица, която ни занимава, да бъдат веднага изтеглени. Поне това е предложението на групата на социалисти и демократия. Благодаря. Uh, Благодаря. Давам думата на следващия оратор. Floor <laughs> Ави. Йо! Госпожа Ави. Една съвсем кратка намеса от моя страна. Искам само да подкрепя, подкреп, да изразя подкрепата на пете звезди за отправяне на едно ясно послание към комисията. Оказахме се в едно поле на несигурност с възможност за много широко тълкуване по отношение на ГМО. Мисля, че наистина това трябва да бъде променено и подходът ни трябва да бъде напълно различен вижте възможности, да, види, да разгледаме възможностите, които съществуват в бъдеще и да видим, че проблема е систематичен. Тази възможност за широко тълкование може да доведе до по-голяма свобода по отношение на ГМО. Мисля, че комисията трябва да получи това послание и ние сме за всякакви мерки, които ще възпрепятстват разпространението на ГМО. Темата е важна. Следващия оратор. Благодаря много, господин председател. Мисля, че а, този дебат е доста тъжен. много пъти вече сме го провеждали и изглежда, че ще се провежда още много пъти. Нещо като перпето мобиле се получава. Става въпрос за два вида царевица, гемал царевица. беше казано, че тук няма по-висок риск, отколкото при негенетично модифицираните организми. През ноември 2003 беше даден но разрешение, после през ноември 2009, после през 2009 извинявайте, беше дадено разрешение и отново беше казано, че няма по-голям риск, отколкото при негенно модифицираните растения. през 2013 година. Вторият вид царевица получи разрешение. Беше казано, че няма по-голяма опасност, колкото при негенно модифицираните организми. И след това се стигна до комбинирана на тези два вида и беше казано, че отново говорим за безопасна сходна на тази на конвенционалната царевица. Във времето, в което се провежда среща на върха за климата в Париж, нещата ми пречат на тези хора, които отхвърлят измененията в климата. Избрали сме учени, дали сме им да направят оценка и въпреки, че те непрекъснато и единодушно вече 5, 10, 15 години казват едно и също нещо, някои а, хора казват, аз обаче имам други експерти. Те не са много наброй, но пък мисля точно обратното. И поради тази причина аз избирам да вярвам на тях. Нещо като тези, които смятат, че няма изменение в климата. И мисля, че това не е начинът по който нашата комисия би трябвало да работи. Ние подбираме експерти си и би трябвало да ги слушаме. И след това да следваме техните съвети. И когато изчитам аргументацията тук и също така слушам, че това не трябва да се разглежда строго технически, а по-скоро от политическа гледна точка. Разбирам защо, защото технически причини няма, така че остава да се позовем на политически аргумент. Когато обаче те, чета текста по същество, в което се казва, че настоящата система за разрешаване не е удачна, защото няма единодушие между държавите членки, се чудя дали това е аргумент, който нашата комисия би могла да изтъкне във всеки един друг контекст. Да кажем, че законодателството е грешно, защото държавите членки, видите ли, не са съгласни по него. Знам, че имахме гласуване по новото предложение на комисията за справяне с този въпрос и то беше отхвърлено поради различни причини по много най-различни причини различните фракции отхвърлиха това предложение, но отхвърлихме го и изведнъж излиза, че искаме да спрем всяко едно приложение на ГМО, така ли? Имахме гласуване за мораториум на ГМО организмите, от... гласувахме против и сега използваме всяка възможност да а, приложим този мораториум през задната вратичка, т.е. всяка възможност, която имаме, да спрем разпространението на ГМО. Ако видим какво смята научната общност, ако видим какво смятат нашите експерти, на които се доверихме, ще видим, че въпреки, че на някои хора това законодателство не им харесва, когато го приехме, всъщност тогава имахме мнозинство на зелените министри в съвета и въпреки това ние трябва сега да а, следваме това законодателство, въпреки всички тези опити за блокаж през задната врата. Така че мисля, че мога да кажа от името на своята политическа група, че просто е нередно да се опитваме да наложим мораториум по този начин и да не се слушаме в съвет на научната общност. Следващия оратор. Благодаря, господин председател. Господин Торвелс. Мисля, че можем да излезем кратко да обсъдим нещата и да излезем в кафе пауза. Госпожа Годенс възразява на нещо, което ние в Швеция бихме нарекли е да събереш всичко което селяните са събрали за коледа. Тоест, събираме най-различни аргументи, слагаме ги в една кошница, поради моралистични причини. Разбирам морализма, но не разбирам процеса, който се използва. Зелените възразяват, има и други, които ги подкрепят и отново подхода е прекалено моралистичен когато се опитам да разбера защо подхождат по този начин, аз отново се замислям за Хофмен и Струвел Петър. Там има един а, герой, Супен Каспер, който казва, аз ще изям супата. Аз няма да ям супата, казва той, извинявайте. И това казва, те няма да ям супата на комисията, защото не са изготвили добре. И знаете ли какво се случва след 5 дни? А, Каспар Супата, този герой, умира. Отново и отново намаляваме въздействието на нашата комисия. Истинският истинското сърце на въпроса е какво обещава председателя Юнкер. Нещо, което той не спази. Ще обещавам, че различните процеси, които управляват раздаването на разрешение за ГМО, ще бъдат прегледани. Не виждам окоръжаване от страна на държавите членки и комисията да го направи. И точно тук е проблема. Ще трябва да накараме господин Юнкер да спази своето обещание, а не да направим така, както направиха тези герои, за които вече ви говорих и просто да откажем да изедем супата. Благодаря, Джули, заповядай. Um, I... Благодаря. Аз прочетох аргументацията за възражението. Не съм очудена а, от това възражение, защото всички тук не са съгласни с ГМО принципа и наистина се радвам, че госпожа Еви каза, че тя подкрепя това възражение, защото тя и петте звезди от Италия са против ГМО. Мога да приема и аргументацията на зелените, че са против ГМО. Това, което обаче не разбираме е борбата против корупцията корпорациите в различните държави членки. Социалистите и демократите, както може би ще се очудите, се обединиха за ГМО. Имаме национална политика, която се намесва тук в нашата комисия и това е проблем. Ако има проблем с ГМО във Франция, моля, решете си проблема в Франция. Това е едно много елементарно възражение. Ние възразяваме, защото този вид организъм е резистентен на глифозат, който е одобрен продукт за ползване в Европейския съюз. Всъщност той се използва при 40% от различните култури в Европа, но ние сега решаваме да възразим, защото така. Явно е, че имаме проблем с а, глифозата, защото може да е карцерогенен, но всъщност и сандвичите с бекон могат да бъдат карцерогенни. А, може би сега трябва да проведем дискусия дали не ги забраним. Зелените сигурно не едат такива сандвичи, но пък всички останали ги ядем. Добре, вие ги но вие сте различен. Наистина намирам за депресиращо сега преди коледа да трябва да седя тук и да слушам това. Имаме система. Системата работи. На държавите членки им е разрешена система за забрана на фуражи с съдържание на ГМО и те решиха да не се възползват това. Защо отново да влизаме през, ладната, през задната вратичка и да се обиждаме с тази елементарна логика? Защо да не работим по този начин? Да, имате принципи, чудесно, минете през правилния процес. В момента просто губите времето на всички и аз няма да ви подкрепя. Thank you. And, uh, I have... Благодаря. Имам още двама желаящи да се изкажат. Золтан и след това ще е, затворя списъка. Сега ще дам думата на Стефан. Благодаря, господин председателю. По всяка вероятност, когато говорим за модифицирана царевица НК 603, от това не проистичат някакви заплахи. Този вид е резистентен на глифозат. И така, когато един вид царевица бъде посаден от нашите земеделци, ще трябва да се използва повече глифозат, значи да се използват повече пестициди, които да се използват по нашите полета. Значи няма никакво съмнение, че глифозата а, застрашава човешкия живот. Не разбирам защо всички изключват всякакъв риск по метода на превенцията и не се допуска, че риска може да бъде ам, увеличен. Имаме ясни правила, за това, че държавите членки могат да забраняват определени видове ГМО. Прави се опит през задната врата при нас да се внесе нещо. По този начин няма как да се прави политика. Благодаря ви. И последен е колегата Золтан. Давам ви думата. Заповядайте. Благодаря. Ще реагирам само на една част от едно изказване. Господин Юнкер и неговото обещание често се споменават тук. Държавите членки могат да отхвърлят определени видове ГМО, и ам, това беше не само споменато в неговата реч, ами е включено в работната програма на комисията. Не трябва да си правим иллюзии. Комисарят Янократис каза наскоро, че няма да се стигне до а, так, такова нещо. А именно да се променя процедурата. Тоест, никой не иска ам, процедурата да се променя в всеки един отделен случай. Господин Юнкер е обещал нещо, но ам, ресорния комисар каза, че това обещание няма как да бъде спазено. На следващо място, защо комисията казва, че ще има разрешение, което ще бъде дадено? Ако има квалифицирано мнозинство против или за, то а, комисията а, е принудена да издаде разрешително. Говорим а, за прозрачност в европейските институции, а не знаем дали ще има независим изследователски институт, който би издал становище паралелно с становището на ЕФСА. Във връзка с биотехнологичните институти беше казано, че има връзка между тях и председателя на ЕСА, Значи, трябва да обсъдим дали превъзходството на ЕФСА е приемливо или не. Благодаря ви. Сега ще чуем аргументацията и отговор от страна на комисията. Сандра, заповядай. Oui, merci, monsieur le président. Merci. Благодаря, господин председател. Благодаря, че ни давате думата на нас, представителите на комисията по повод на тази проекторезолюция. Най-напред трябва да ви припомня в кои случаи всъщност процедираме по този начин и какъв е случаят в момента. Комисията не е изпълнила според вас изпълнителните си правомощия и е надхвърдила правомощията си би трябвало да погледнем на контекста и да видим, че има законова рамка, която заедно с парламента и с съвета е била въведена на практика. Когато се изиска разрешение, тя, то трябва да бъде проучено от ЕОБХ, от Европейския орган за безопасност на храните. Най-важните елементи тук, както каза един колега преди малко, са е, и тези характеристики са следните. Предишните съставки са били авторизирани и подновени, следователно химическото съединение на тези две съставки не се анализира отново. Така че ЕОБХ отново излезе с препоръка, с твърдение, че е, Сборът е също толкова приемлив, колкото и съставните му части. Следователно трябва да се разреши. Някои държави членки, всъщност сега чувам, че Франция, Австрия и Германия не са получили желаната от тях и информация. Отново са се обърнали към ЕОБХ и отново въпросният орган е излязъл с същото е, разрешение за ползване, е, за разлика от въпросните държави членки. Следващата стъпка ще бъде, е, беше всъщност е, изводите на Европейският орган да се поставят на обществено обсъждане. Това бе направено и нямаше никакви недоразумения. Какво правим сега по-нататък? изпратихме цялото досие до така наречения комитет на държавите членки и нямаше нито квалифицирано мнозинство, нито против, нито за, нито против всъщност. По-нататъка, следващата стъпка бе да се изпрати на касационен съд и там резултатът бе същия нито за, нито против. Така че, когато процедурата по комитология предписва следното, когато няма решение нито за, нито, за, нито против, в такъв случай крайният резултат е за. И така и постъпихме, разрешихме, разрешихме прилагането на въпросната генетично модифицирана царевица. И така, нашето схващане е, че не сме надвишили правомощията си, а по-скоро обратното, стриктно сме спазили всички процедури. Интересно е бе да изслушам дебата, който се проведе. Виждам, че много от колегите са разочаровани, тъй като предложението на комисията е обещано от президента Юнкер, не харесва в достатъчна степен на всички членове на Европейският парламент. Вие също и слушахте, и аз самата бях там, комисаря е на последното заседание, пленарно заседание, и той обясни как стоят нещата. Тези държави членки, които не желаят да разрешат по ненаучни причини някой е ГМО, то тогава комисията по същия начин, както в други случаи, като например с някои културни изключения, дава право на държавите членки да процедират както намерят за добре по социални, исторически, наследствени и други причини. Тоест държавите членки имат, реше... имат право да вземат каквото решение намерят за добре това правило не е било одобрено от парламента, за съжаление на комисари, който бе на мнение, че държавите членки могат по ненаучни причини да вземат противно решение. За момента нямаме альтернативен план, нямаме план Б, само план А имахме. Така че за момента не можем да отреагираме. В началното предложение все още не е мъртво, така да се каже, все още е живо. Изчакваме последните развития, последните събития. Както каза нашият генерален секретар преди няколко дена тук, така и аз самата повтарям сега, че това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 следва да бъде дообсъдено. Е, смятаме, че довършването на тези обсъждания ще бъде благотворно за всички ни, за комисията, за държавите членки, за парламента, а и за гражданите, които в крайна сметка ще разберат какво мисли всяка една от институцията. И в крайна сметка, отново повтарям, че не сме прехвърлили в нито един момент изпълнителните правомощия на нашата Европейска комисия комисия, като гласувахме това предложение. Благодаря. Не знам дали искате да добавите нещо, тези, които внесахте възражението, защото времето малко почва да ни притиска. Благодаря съвсем накратко, защото трябва да присъствам на комис... да присъствам за заседанието на комисията за бюджетен контрол. Два отговора към господин Фионер. Знаете, да, тук нещата са точно като при тези, които отричат измененията в климата. Казвате, че отричаме това възоснова на своето мнение, а не на фактите. Ние имаме становището на ЕФСА, имаме становището на Организацията за международни изследвания върху рака. И когато вземем предвид заедно тези неща, проекта. Виждаме, че те са използвали различен вид методология. Струва ми се, че това трябва отново да бъде разгледано при следобедния дебат. Тогава ще има представители на двете организации и ще можете да видите научните доказателства, които ние изтъкваме. Чух от групата на либералите, които подчертаха върху подчертаха темата за реалния дебат. Това беше споменато и при последното изказване. Беше казано, че комисията не спази своето обещание. Това е нещо, което трябва да бъде повдигнато в нашата комисия. Трябва да искаме от тях да изпълнят обещаното. Получих само единствено празни листа, но мисля, че трябва да увеличим натиска. Председателя. Наистина, госпожа Годин, давам ми думата за последни бележки. Заповядайте. Макро. Oui, euh, je ne... извинявам се. Нямам нищо какво да кажа. Uh, this is to be voted this Добре. Това ще гласуваме днес в 16 часа. И след това в януари в пленарна зала стигаме до точка 9, което е обмен на размяна на мнение с Европейската комисия относно проверката за пригодност на преработвателната промишленост. Давам думата на комисията на директора от ресорната дирекция към генерална дирекция ГРО. Ако може да се съберете в, 5, в 10 до 15 минути за предпочитане в 10, заповядайте. Good morning, um, ladies and gentlemen. My name is Reinhard Благодаря. Добро утро, дами и господа. Карло Петинери, директора, все още пътува към съседанието, затова аз ще го замествам. Виждам, че той влиза в залата, така че сега ще му дам думата. Карл, заповядай. Имате думата, заповядайте. Благодаря. Извинявайте, че ме забавиха, но проверката за сигурност отне повече време, отколкото очаквах. Уважаеми колеги от парламента, дами и господа, първо искам да ви благодаря за това, че ме поканихте днес и ми дадохте възможността да обясня какво се случва по отношение на нефтопреработвателната промишленост и проверката за пригодност. Първо, имаше проучване, което беше подготвено от Европейската комисия. В него са дадени цифрите и техническите данни, използвани за проверката за пригодност. След това е самия доклад за пригодността, който в момента се изготвя. Намираме се в последна фаза на подготовката, така че не мога да поема ангажимент кога точно ще бъде готов. Мисля, че става въпрос за няколко седмици. Това не дали от финалната версия. Освен това, доклада и проучването, което го подкрепя, ще бъдат публикувани в интернет и разбира се, първо ще бъдат предадени на парламента и на съвета. Това е рамката. Целта на това упражнение е да оценим въздействието на европейското законодателство върху нефтопреработвателната промишленост. Това е разликата между това проучване за пригодността и класическо проучване за въздействието. Тогава фокуса е върху един нормативен акт, тук е върху всички на куп. Първо, защо решихме да изберем нефтопреработвателната промишленост за тази проверка на пригодността? Знаете, че това е една от първите такива проверки, които прави комисията, но не е последната. Това е една от новите задачи на Европейска комисия да провери пригодността на различни сектори. Първо, като цяло имаме хомогенност на продукта и на процесите в сектора и това много улеснява нашия анализ. Втората причина е свързана с това, че през 2012 комисията вече каза, че иска да види дали има негативно въздействие върху конкурентоспособността на европейската нефтопреработвателна промишленост следствие на много затворени такива предприятия и загуба на работни места, както и намаляване на сигурността на доставките. Показва се, че през период 2007-2013 година бяха затворени 13 рафинерии в Европейския съюз и това доведе до загуба на над 10 000 квалифицирани работни места и а поне 20 000 непряко засегнати от а, промените. Идеята е да имаме по-холистична визия върху това как различните законодателни актове оказват въздействие върху конкретен економически сектор. Това е по... това е част от по-голямата цел за по-добро законодателство. Искаме да видим какво е въздействието върху конкретен сектор и като разглеждаме всички събития в сектора и се фокусираме върху конкурентоспособността на този сектор. Подходихме ретроспективно, концентрирахме се върху нефтопреработвателната промишленост в периода 2000 2012 година. Взехме предвид и материалите на съвместния научно-развоен център към Европейската комисия. Имаше консултации преди това, преди да започнем проверката за пригодност. Количествената оценка взе предвид всичко, което трябва да се види по отношение на разходите в нефтопреработвателната промишленост и възможността тя да продължи да бъде конкурентоспособна в световен мащаб. Видяхме кое е най-важно за сектора. Разгледахме директивата за възобновяемите източници, директивата за търговия с емисии, тази за качеството на въздуха, и много други, за да видим общо, които са общо 10 на брой. Средните разходи 2000-2012 година могат да се считат за пропорционални в сравнение с постигнатите ползи. Въпреки това, различните разходи, свързани с всеки законодателен акт, не могат да бъдат пренебрегнати и те всъщност отговарят до около 25% за спада на нетните на нетния марш. И съответно това води до сериозно въздействие върху финансовото изпълнение на този сектор. В някои неща, в някои случаи оказва влияние и размера на предприятието, начина по който то е структурирано. В други случаи имаме принос на разходите за енергетика и високата цена на горивата, която се използва като суровина в рафинериите. Рафинериите участват в световния пазар и като се има предвид конкуренцията между европейските рафинери и тези от други региони, да речем тези от САЩ или от части от Азия, изглежда, че нещата са сходни. Въпреки това, Нещата са много различни, когато разгледаме конкурентните предприятия в Средния, в Близкия изток и в Русия. Те имат много по-низки, да речем, разходи за енергия. Трябва да има равнопоставено с трети страни, за да може да бъдат конкурентоспособни нашите рафинерии. Рафинериите са част от веригата на доставки и веригата за създаване на стойност в много други индустрии. Първите резултати от нашия анализ не показват да има припокриване или несъответствие между законодателната база. Напротив, имаме синергия, особено по отношение на дублирането на отчетите и общо качество на законодателството. През периода на проучването може да се види, че регулаторните разходи са се увеличили от 2000 та до 2008 година и от 2008 та като че са се стабилизирали до 2012 година. По отношение на разходите виждаме, че част от приходите са били инвестирани, за да се спазва новото законодателство вместо да се използват за подобряване на конкурентоспособността. По-ефективните ефинерии са успели да абсорбират тези разходи, да продължат да носят печалба, но не при всички е така. Тук ще ви предоставя някои интересни цифри. Общата средна от средно повече 47 цента на барел непреработен нефт – А по отношение това е разбито по директиви, като част от тези директиви водят до увеличение с 13 цента, а други с 3 цента. По отношение на прякото въздействие, трябва да се променят нещата, за да се разгледа и промяната в търсенето. Една от най-важните промени във връзка с регламента за възобновяеми източници е свързано с внаса на дизелово гориво от Русия. Разликата тук е между 1 и 3,6%. Тук има някакви приходи които могат да бъдат използвани. Сега става въпрос за 3,7 евроцента на барел. От гледна точка на позицията по отношение на двата първи периода за търговия с емисии се вижда, че бяха прекалено много емисии предоставени на този сектор – разлики има между различните инсталации, така че тук нямаме нещо, което е проблем за схемата за търговия с емисии. Освен това, всъщност основното преразпределение било през първите два периода и това е свързано с очакваното ниво на економическа активност. Двете директиви, които са довели до най-голямо увеличаване на производствените разходи, са директивата за индустриални емисии и тази за качеството на въздуха. Първата е струвала горе-долу 5 милиона евро капиталови инвестиции на рафинерия. Това е била инвестиция след 2006 година. 1,8 милиарда евро годишно на рафинерия струва. И това е свързано с ограничаване на, на количеството сяра в горивата. Всички тези неща в общини се случили преди 2000-та година. И така, сега какво, очак, какво трябва да направим? След като финализираме резултатите, ще можем да вземем информирани решения в областта на оформяне на политиката. Следващото заседание ще бъде на 1 март 2013, 2016 година. Ще присъстват всички заинтересовани страни. Там ще обясним какви са резултатите от проверката на пригодността и как те ще се използват. Това ще бъде инструмент, който ще бъде част от общ пакет законодателни и незаконодателни инструменти с цел улесняване и упростяване. Тук заключенията са по-общи от тези на оценката на въздействие на определено законодателство, защото, както казах и по-рано, там става въпрос само за един единствен законодателен акт. Резултатите от проверката за пригодността също така ще подпомогнат прегледа на законодателството. Нашите рафинерии са сред най-добрите в света и трябва да работят екосъобразно. Тяхното водачество не трябва да бъде загубено. Трябва да имаме иновации, за да можем да отговорим на амбициозните цели в областта на околната среда и също време да, подобри, да подкрепим економиката и увеличаване на заедостта. Това беше от мен. Благодаря за вашето внимание. Have... Благодаря. Сега имаме време за дискусиите. Госпожа Гростет. Много благодаря. Да, наистина хиляди благодарности на комисията за това синтетично представяне. Много добре свършена, огромна работа. Така, трябва да процедираме при оценка на въздействието на, на законодателство върху даден индустриален сектор. Когато правим такава равносметка обаче, тя не трябва да се остане само на хартия, а да последват реални мерки. Реални мерки в резултат на равносметката. Тази качествена равносметка на рафинериите показват колко е засегнат сектора от външна конкуренция и това всъщност прави сектора крайно уязвим дори и от най-минималните промени в цените. Какви са мерките, които комисията възнамерява да предприеме, за да гарантира конкурентоспособността на този сектор? Това е въпроса сега. Казвате, че можем да прегледаме някои законодателни актове. Кога точно и кои? Това е друг въпрос и по-нататък продължавам с въпросите именно за схемата за заговия с квоти. Как е, можем да използваме по-рационално тази схема, за да не изтъкваме изтича, да няма така наречения въглероден теч да се изнася производство вън. И последният ми въпрос е как комисията или по-скоро дали комисията възнамерява да проследи приложението на мерките, направени в тази равносметка. Благодаря. Благодаря. Госпожа Гарнини има думата. Благодаря. Искам да допълня нещо към казаното от госпожа Гростет. Много важна работа е свършена по тази тема. Тази проверка за пригодността е много важна. Тя допълва мерките, които вече са били приложени и ам, освен това се прави ам, проверка на законодателство в тази област, за да се види колко конкурентоспособен е този сектор. Освен това, целта е да се очерта каква е ролята на този сектор в дългосрочен, краткосрочен, в средносрочен, дългосрочен план по отношение на ефективността. До 2012 година е имало значително въздействие на този промишлен сектор. И в момента ставаме свидетели на това, че се правят разходи, които не отговарят на производството. Тоест, разходите са много високи. Трябва да се вземе предвид и този аспект в оценката и наблюдението, които се извършват. Трябва да се зададе въпроса колко рафинерии отговарят на съответните параметри, свързани с конкурентоспособността. И друг въпрос може да се зададе по ам, до каква степен разходите могат да бъдат а, поети от а, нефтопр... нефтопреработвателната промишленост. защото има опасност да, да някои от тях да изгубят част от пазара, от пазарния си дял и част от конкурентоспособността си. Това, което трябва да направим е следното да вземем предвид сложността на ситуацията, да видим е, до каква степен могат да се извършват инвестиции в е, сектора. Трябва да се види и какъв, какъв е производствения капацитет и на други региони, какви политики трябва да бъдат прияти по отношение на вноса. Трябва да се извърши сравнителен анализ, да се разгледа въпроса с а, управленския опит, с а, конкурентоспособността и така нататък. Трябва да има един по-всеобхватен подход. Следващия оратор, госпожа Килионен. Уважаеми колеги, искам да задам въпрос на комисията. Той е свързан е, с цялостта на процедурата. Какво прави комисията по въпросите, свързани с рафинериите? Засегнати са различни сектори. Говори се, че трябва да се запазят работните места. Това е важен въпрос. Друг въпрос, свързан с иновациите и околната среда. Има големи предизвикателства в тази връзка, но основният въпрос е какво е, смятат е, държавите членки по отношение на възобновяемите източници на енергия. Развиват ли се такива продукти? Предлагат ли се на пазара? И до каква степен държавите е, членки са, могат да е, субсидират такива екологосообразни източници на енергия? Какво правите, за да си сътрудничите е, с отделните сектори? за да се подобри транспорта, да се подобри пазарния дял, трябва да осъществявате сътрудничество не само с промишлеността, но и с секторите, които следят за опасното на околната среда. Така, сега комисията има думата. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, euh, pour les premières intervenantes, ma, Madame Рус. По повод на изказването на госпожа Гростет за конкурентно способността, какво се очаква от нас, какво предвиждаме. Както казах в е, уводните си бележки, ще изготвим доклад по проверката за пригодност, не сме готови още, не защото нямаме идея, защото не сме се допитали до всички останали, като, като например гражданското общество, НПО-тата и индустриалците. Това ще бъде първата стъпка. А пък, що се отнася до регулярното провеждане на това упражнение за момента не мога да взема отношение. Знам само, че за някои сектори има изискване за междинни оценки. Сега това е нефтопреработвателната промишленост. Не, нямам информация обаче дали това ще бъде регулярно прилагано. За момента това не е така, но може да се промени в бъдеще. Така, Комисията е съгласна с факта, че промишлеността или не, по-скоро финансовия аспект е много важен за създаването на ам, съответния енергиен микс. Това е много важно. Това, което се опитвах да кажа е, че Рафинериите е, са обхванати е, в е, много категории. Това е много важно за цялата верига. Без съмнение, проучването обхваща периода от 2000 до 2012 година. След 2012 година бяха проведени редица промени. И както споменах вече, Комисията все още не е предвидила извършването на по-нататъчни проучвания. Ние се позоваваме на периода от 2012 година и ще е необходимо да се вземат предвид, предвид и отделните фактори, които вие споменахте и те ще бъдат включени в по-нататъчните проучвания, за да се види какви ще са бъдещите стъпки. Сега, дали рафинериите могат е, да се справят е, с е, въпросните разходи? Проучването е проведено 2012, както вече казах, и ние ще трябва да следим какви ще са по-нататъчните развития. Всичко зависи от нивото на технологиите в нефтено-преработвателната промишленост. И е, това е много важно. Трябва да се вземе предвид, както и други фактори други фактори трябва да бъдат включени, така че да се стигне до една по-конкурентоспособна нефтопреработвателна промишленост. Относно разходите за потребителите, това е въпрос, който е обсъждан по време на различни дискусии и в контекста на системата за търгуването на емисии. Има много проучвания, които обхващат и прехвърлянето, трансфера на разходите и поемането на разходите. По-ефективно освен това, тема на бъдещи проучвания трябва да бъдат отделните системи, да се види коя от тях е по-ефективна, по-опростена. Без съмнение, потребителите ще поемат част от разходите, но това е един от елементите, който ще бъде е, взет предвид. Още веднъж ще кажа, че по този въпрос няма конкретни резултати от проучването, което сме провели. Без съмнение, комисията е наясно, че може да има отлив на инвестиции от Европейския съюз – Опитваме се да насърчим инвестициите чрез инвестиционен план. Говорим за 15 милиарда евро за създаването на нови практики, нещо, което ще бъде обсъдено дори тази седмица още. Необходимо е да решим точно какви инвестиции трябва да бъдат направени, от кои ще има най-голяма възвръщаемост. Искаме да насърчим растежа, какво ще е участието на мултинационалните компании и въобще какво ще се постигне като цяло. Но ключовата дума е растеж. Необходимо е да разгледаме отделните тенденции, каква е динамиката на пазара в момента, за да можем да направим конкретни заключения. Освен това искаме да си сътрудничим с промишлеността. Разбира се, ние си сътрудничим с сектора, но още от началото още от началото на провеждането на проучването имаше консултации преди самото проучване и ще има консултации и с съвместния проучвателен център. Ще има дискусии и през март с всички заинтересовани страни, с промишлеността, с НПО, и е, с всички, които искат е, да присъстват. Надявам се, че ще има и членове на Европейския парламент. Наясно сме, че нефтопреработвателния е, сектор ем, се съревновава с е, другите източници на енергия в областта на транспорта. Нефтопреработвателната промишленост е една от альтернативите за транспорта. Електричеството е друга альтернатива. Има стратегия, която ам, се ам, изготвя в рамките на Европейската комисия от а, ГД Транспорт. Ако имате някакви по-нататъчни въпроси, съм готов да отговоря. Благодаря ви. Благодаря на всички членове за това, че взеха участие в дискусията. Следващата точка е много важна. Все още очакваме да дойдат ам, ораторите. Нека да направим кратка пауза, преди да обсъдим а, точката, свързана с размяна на мнения а, относно глифозатите. Уважаеми колеги, искам да ви информирам, че тук са представители на Международната агенция, която занимава с изследването на рака. Те са тук, но все още ги проверяват. Не могат да стигнат до тук. Те трябва първи да вземат думата и ще трябва да ги изчакаме още 5 минути. Dear colleagues, it is... Уважаеми колеги, нека да започнем. A new item, that is the item... Десета точка. Обмяна на мнение с ЕОБХ и Международната агенция за проучванията на рака. Обмяна на мнения ще има с тях. През март те проведоха проучване и давам думата на доктор Кристофър Уилт и доктор Кейт Гутън. Той отговаря за а, глифо, за проучванията за глифозата. Има и представители на ЕЛБХ и след това ще дам думата на тях, след това на членовете на комисията. Господин Уайт, благодаря ви. Първо, искам да ви благодаря за вашата покана. Знам, че времето е ограничено и за това ще представя моя колега Кейт Гайтон, който ще ви ам, представи информацията за нашата агенция, за нашето проучване. Добро утро, дами и господа! За мен е чест да съм тук сред вас. Това, което ще направя през следващите 10-15 минути е да ви обясня не само как се извършват оценките, при монографните проучвания, а и е, ще ви представя информация за е, глифозатите. Uh, и така ще ви дам информация за монографните програми и как се извършват класификациите и след това ще говорим за оценката ни за глифозата. Агенцията е основана преди 50 години и след това е имало идея да се създаде класифицирана система за канцерогенните вещества. Тази програма е под ръководството на Лоренцо Томатис. Е системна оценка се извършва на отделни вещества. Ние проучаваме Продължаваме с този процес. През последните 40 години повече от 980 агента са били проучени и има и доказателства за експозиция и за канцерогенност. Много малко от тях, от тези вещества, са класифицирани като неканцерогенни за хората. Има някои агенти в група трета, които не могат да бъдат класифицирани. Тези, които се класифицират са в група 1, 2А или група 4. Монографите монографиите са включени в тези публикации в дясно и ам, целта е да се очертаят канцерогенните вещества и да се вземат превентивни мерки. Следващия слайд. Когато има доказателства за канцерогенност, ам, как това се включва в публикациите? Ето виждате, тук има преамбил към тези монографии и а, документа обхваща около 25 страници, има процедурни насоки, информация за това кой извършва а, проучването, как са включени заинтересованите страни, кои са научните критерии, които са подбрани, и отделните доказателства, свързани с въздействието върху хората и животните. Следващия слайд ви показва, ако разлистите този документ, ще видите, че има две основни части, съдържащи важна информация, която може да ви се струва интер, интересна. И така, на следващо място искам да подчертая, няко... да очертая някои от аспектите, свързани с процеса, който следваме. Е, ние имаме привилегирована позиция да имаме контакт с експерти в областта на проучването на канцерогенните вещества. Дори се използва методология и терминология, която е на най-високо ниво те е, са включени в нашата програма за е, издаването на монографиите и включени са и в системата за оценка на рисковете от рака, системи, които съществуват по целия свят. Независими учени, водещи експерт на световно ниво, извършват тези проучвания. На първо място те разполагат с опита и на второ място при тях съществува конфликт на интереси. Относно глафо, а, глифозатите и за други вещества се а, подбират учени, които ам, са компетентни, при тях съществува конфликт, конфликт на интереси. Приканват се специалисти, представители на национални и международни организации, канят се и наблюдатели от промишлеността, от академичния свят или от юридическите среди. И така всички присъстват и съпътстват правилното извършване на оценката. Много сме прозрачни, що се отнася до конфликта на интереси. Два месеца преди срещата публикуваме информацията, която е необходима. На следващия слайд е да видите как се поддържа тази прозрачност. Преди да извършим оценката, имаме метод за публикуване. Първо преамбюла на интернет страницата, обявяваме темата, работните групи, всички, които ще участват, се публикуват два месеца преди а, това. Това е а, публичен процес. Отделните а, препратки към монографиите а, също са достъпни а, и онлайн, а може да ги поръчате на хартия. Освен това се публикува литературата, която е използвана, така че когато някой чете публикувания текст, може да види каква литература е използвана и да види всичко това, което е отразено в оценката. И след това се дава обяснение на заключенията. Какви данни се включват? Извършва се системна проверка, която след това се отразява в монографиите. В Съединените щати има комисия, която препоръчва този ви подход, защото той е прозрачен, повторяем и взима преди всички публично а, а, оповестени проучвания. Става въпрос за структурирана научно обоснована оценка, т.е. оценка от учени за учени. Е, във всичките биологични изследвания се разглежда въздействието върху хората и животните. В монографиите е, винаги се посочва информация в скоби, е, която включва всички аспекти от изследването. Ам, оценява се и ам, механистичната информация. И така, как всичко това се вписва в оповестения срок? На първо място, в оранжевият прозорец е отразена работата на секретарията, т.е. те публикуват темата, и 8, 8 месеца преди срещата се дава информация за проучването, ам, по, а, помества се информацията в тези квадратни скоби, които вече споменах. Всички е, взимат участие, всички групи от членове, както вече казах. Има среща, която се организира в Лион, по време на която се обсъждат заключенията. След това има ам, кратка публикация за глифозатите. А, сме ам, поместили и препратки към проучвания на други агенции. Монографията излезе през юли. И така, с други думи, доста работа имахме през тази година. Относно глифозатите, искам да ви кажа, че ам, монографията включва преамбюла, има и общи а, бележки и след това а, има четири вида данни, които са включени в прегледа Ам, виждате ги тук, както са изброени. Дани за експозицията, ам, рак при животните, при хората и механистични и други данни. Има и други, още две части на монографията, където се включва оценката. И така, как се извършва тази оценка? На два етапа има систематичен преглед и след това се определя терминологията, която ще се използва. Ето, ако се върнем назад, ще видите, че за рака при хората и опитните животни данните посочват, че има липса на канцерогенност, т.е. определените термини се посочват от нас те са съгласувани с други проучвания от други държави, членки, организации по света. След това механистичните данни се категоризират като слаби, умерени или силни. И така, това са трите вида данни или доказателства, които се включват в цялостната оценка и това са групите, които ви споменах в самото начало. Нека сега да преминем към резултатите, свързани с глифозата и ще ви кажа как те са включени в този систем, систематичен подход. Епидемиологичните проучвания за а, глифозатите включиха в себе си проучвания от а, Съединените щади, Канада и Швеция. Има и Имаше асоциации, които поискаха да имат адаптации за други пестициди. В Съединените щати обаче е, не ни беше оказана допълнителна подкрепа. Е, заключението беше, че има ограничени доказателства е, за наличието на NHL т.е. ограничени доказателства за канцерогенност при хората. Сега, относно биологичните изследвания, свързани с рака, има работна група, която извърши оценката. И... О, имаше положителна връзка, свързана с туморите при опитните мишки. Виждате, че в двете, и в двете проучвания а, има малка възможност от риск. Две а, независими проучвания м, са взети предвид, за да се стигне до а, заключението, а, че има достатъчни доказателства за канцерогенност при екс, при опитните животни и така. Има 10 основни характеристики за канцер, канцер, канцерогеността, които са взети предвид при а, глифозата и глифозатните а, формули. И има а, проучвания, които посочват, че механизмите се отнасят и до хората. Нека сега да ви посоча как се стигна до група 2 в проучването. Има достатъчно доказателства, които посочват, че в група 2А възможно е възможно да има наличие на канцерогенност, що се отнася до риска при хората. Взети са предвид механистичните данни, както и данни от опити с животни. Това проучване за глифозата е тема на днешната дискусия, но са проучени други вещества. Има различни доказателства за две. Две от тях са класифицирани в група 2Б и две в 2А. И така да обобщя, мисля, че добре ви обясних процесът, който следваме и това, че той е много прозрачен. По същият този подход сме извършили оценката за глифозатите. Благодаря ви. И така, даваме думата сега на експертите от ЕОБХ, за да обяснят тяхната позиция. Благодаря, господин председател. Добро утро, Добър ден, скъпи депутати, За нас е изключително приятно да сме сред вас и да обсъждаме нашата научна дейност. Ще дам думата на Хосе Тарасона, който ще ви представи нашите изводи, но преди това бих искал да ви представя някои основни характеристики от нашата работа за глифозатите. Нашата процедура се състои от три стъпки преди да започнем пласирането на пазара на даден продукт в държава членка. Сега сме на първата фаза, а именно оценка на рисковете на активните вещества. И в момента изработваме становище от с помощта на експерти от 28 държави членки. Тези експерти са на около 600 на брой и произхождат от всички държави членки. След това втората фаза ще бъде решение от страна на Европейската комисия дали да се одобрят или не единните, простите активни принципи. които евентуално ще бъдат използвани в селското стопанство или някъде другаде. И в момента сме наистина в края на първа фаза, както ви казах. Какво сме извършили? Три годишно проучване от 2012 година до сега. Започнахме с проучване в Германия, тъй като тя бе рапортуващата държава, държавата докладчик. В проучването бяха ангажирани пак експерти и научни работници от 2080-те държави членки и 100 бяха научните сътрудници, е, директно работещи по въпроса. Тези специалисти бяха изпратени от съответните институти и организации в държавите членки. Имаше представители и на Световната здравна организация, както и на годишната среща за пестициди. Какво сме направили до момента? Направили сме една прозрачна оценка, казвам прозрачна, защото бе подложена на обществено обсъждане все още не е публикувана крайната версия на доклада, изготвен от рапортуващата държава, но за момента на сайта ни са публикувани всички документи, на които сме се позовали, проучвания, коментари и прочие от всички ангажирани в проучването страни, включая и индустриалния бранш. Следователно, това отразява, нашето становище отразява становището, което в момента съществува в специализираната литература по въпроса. Както казах, може да го прочетете или това, което ви интересува на сайта на Световната здравна организация. Там са всички документи за проучването, което в момента провеждаме. Давам думата сега на колегата Хосе, който ще ви представи основните изводи. Благодаря, благодаря, Бернард. Изводите, изводите за това каква е, какво е влиянието на глифозатите върху околната среда и човешкото здраве. Проведохме токсилогични и микротексологични проучвания от изключително разнообразно естество. Що се отнася до токсичността на глифозитите, проучихме около 50 проучвания и следователно променихме референтните стойности, включително и острата референтна стойност, която се използва за, в краткосрочен план за потребителите. Важно е да посочим, че за първи път тази остра референтна доза се използва за глифозатите при тяхната оценка спрямо потребителите. Както казаха колегите от Международната агенция е, за проучване на раковите заболявания, и техните монографии, които всъщност ние използвахме, проучихме отново предварителната оценка, изработена от рапортуващата държава Германия, заедно с останалите държави членки на Евросъюза. Основавахме се на критериите, изработени от съвета и парламента за специфичния състав на химикалите. Именно на това се основахме при оценката си за токсичността на глифозатите. Важно е да не забравяме, че нашите европейски регламенти се основават на една хармонизирана обща система, разработена специално за класификацията на химическите вещества. Както Както вече ви а, споменах, тази организация, от чието резултати ние се ползваме, не е част от системата на ОНЕ. Най-напред целта ни бе да обхванем всички съществуващи научни доказателства, които бяха важни и уместни за нашето проучване. Също така проведохме някои нови епидемиологични изследвания и направихме проверка на всички тези животински референти, за които не бяхме намерили предварителна информация. След това проведохме научна а, научно проучване, няма да цитирам конкретните научни елементи на това проучване на ЕОБХ. Но важното тук е, че Проучването се основаваше на конкретика, на емпирични доказателства. 30 експерти от държавите членки бяха ангажирани заедно с представители на ЕОБХ и Европейската агенция за химикали. Също така, с оглед на прозрачността, поканихме Световната здравна организация, както и годишният мити, годишната среща за пестициди. Що се отнася за хуманитарните епидемиологични данни, стигнахме до извода, че информацията отговаря на критериите и съответно няма достатъчно доказателства за канцеригенността на глифозатите и следователно не бива да бъде включена в тази класация. За животните тук намерихме много повече доказателства от предварителни проучвания. Има 13 такива сред бозайниците. Отново ги преведохме и видяхме, че там има доказателства за канцерогенност. В държавите членки и в ЕОБХ се сформираха работни групи от специалисти, които отново проучиха тези данни също така се основаха и на препоръки на Европейската агенция за химикалите, за да стигнат до следният извод. Механистичният подход, който току-що ви бе е, представен, сочи, че не е много възможно, по-скоро малко вероятно е да има канцерогенен ефект от глифозатите. Има три проучвания, които показват обратното, при това ако дозата е изключително висока. Изводът е значи, че ефектите са свързани по-скоро с странична токсичност и освен това няма гаранции или не е очевидно, че това е генотоксичност. Важно е също така да не забравяме, че някои от проучванията за генотоксичността не на глифозатите, а на други съставни химически вещества са също положителни. Освен това, отрицателните ефекти от е, съставките не винаги отговарят на положителен ефект на крайния продукт. И в крайна сметка препоръчахме на държавите членки да провеждат конкретни мероприятия, които да оценяват токсичността на съединенията и на техните коформуланти или съставни части. Що се отнася за канцерогенността сега, за канцеригенността, мога да ви кажа, че разполагаме с 6 допълнителни проучвания и някои от тях е, казват дали резултатът им е положителен или отрицателен, но в зависимост от методологията. ЕОБХ има предпочитания към една от методологиите и тя е тази, като се използва от Международната онкологична организация, тъй като тя предоставя статистически тенденции. Важното тук е биологичната уместност на изводите, особено когато се прилагат към хора и следователно на това са подчинени използваните научни критерии. Няма разминаване между проучванията, просто става дума за изводи при ниска или висока концентрация. Очевидно е, че канцерогентността не е свързана с гено токсичността, поне при хората. Има, разбира се, някои инциденти, които се явяват в общия брой проучени доказателства. В крайна сметка, при сумиране на всички статистически данни и на всички проучвания, смятаме, че глифозатите са малко вероятни да, е малко вероятно да имат канцерогенен ефект. 27 държави членки подкрепят това, тази оценка на ЕОБХ. Информацията, разбира се, не е изчерпателна, но според нас статистически достатъчна, за да подплати тези изводи. В изводите са също така цитирани някои референтни данни. И трябва да се има предвид, че рисковите оценки са проведени при ниска концентрация. В заключение, искам да посоча, че сме направили обширна научна оценка тъй като за нас бе от изключително значение да разполагаме за нашето европейско проучване с необходимата информация. Освен това, спазихме и препоръките на регламент 1107 от 2009 година на парламента и съвета. Същата тази информация ще се използва от Европейската комисия и от държавите членки при оценката на съставните части. По повод на оценката на токсичност на глифозатите, отново повтарям, че те според класификациите и използваните критерии не се считат за канцерогенни. Както ви казах, 27 държави членки подкрепят това твърдение и има миноритарно виждане, че тяхната канцерогенност трябва да бъде класифицирана в категория номер 2 и наистина някой съвсем миноритарно представени смята, че трябва да бъде в категория номер едно. Както каза Бърнат, Бърнард сме публикували около 600 страници и информация където, за проучванията, където може да намерите информация за проучванията и за общественото обсъждане. И накрая оценката за риска. Искам да подчертая, че след приключване на нашата работа получихме одобрение от страна на общественото мнение за начина по който сме извършили работата си. Благодаря ви и сега съм на ваше разположение за въпроси. Thank you very much. Now we can start. Благодаря. Сега можем да започнем дебата. Вероятно с въпроси от страна на колегите. Господин Сендаф от НП. Не очаквах. Господин Петърле, извинявайте. Не очаквах да съм първи. Много съм благодарен за направените две презентации. Мисля, че е много полезно за нас. И двете казват, че оценката е направена цялостно, независимо. За нас е важно и интересно да видим разликата. Едното заглавие казва, че глифозата вероятно е карцерогенен за хората, а в другото е, че глифозатите вероятно не водят до рак при хората. Интересно е това, което казах от Европейския орган за безопасност на храната – че има елементи във връзка с глифозатите, които все още трябва да бъдат разяснени и това, което аз очаквам, <clears throat> би било би било по-добре да не взимаме решения преди тези допълнителни оценки, защото в единия случай говорим за чист глифозат, в друг случай за формули, които го съдържат. И също така трябва да разбираме нещата, свързани с излагане на това вещество, не само с ползването му. Благодаря. Казва председателя следващия оратор. На, е... Благодаря, господин председателю. Темата е много интересна. Темата за глифозатите още тогава беше разрешено продължаване на разрешителното. След това изчакахме проучванията на ЕОБХ и Международната агенция за изследване на рака. Глифозата във връзка с други вещества. По този начин трябва да се разглежда глифозата. Сега към представителите на двете агенции. Защо ЕЛБХ не включва проучването на крайни продукти, които съдържат глифозат? Това е нещо, което е изцяло изключено от проучването и много ме очуди. Може би да кажете как се е стигнало до тук, че точно тези аспекти не са проучени. Благодаря ви. Благодаря. Госпожа Аденкам. Благодаря много, господин председател. Начина по който ЕОБХ излизат със заключения е доста скандално. Опитваме се да видим какво не е наред в Европа, но излиза, че економическия интерес е над интереса за опазване на околната среда и над интереса, за, за, над интереса на нашите граждани. Има много неща, които са извършени като проучване извън онова, което е направено в Международния институт за рака. Има една има немски институт, който е работил по темата, неговите заключения не са взети предвид и това е наистина скандално. Не мога да разбера по какъв начин считаме, че това е независимо и щателно проучване. Има много други проучвания, които са извършени, в които се казва, че глифозатите вероятно не са карцерогенни за хората. Има писмо от учени от цял свят и те смятат, че този доклад не е научно издържан и заключенията му са подвеждащи. Аз би се съгласила с тях в призива да не се одобряват глифозатите. Разбира се, ако комисията го направи, ние в нашата група ще направим всичко, което можем, за да гарантираме, че това ще бъде спряно и ще работим заедно с други колеги от другите политически групи. Не мисля, че има някаква основателна причина да позволим глифозатите в Европейския съюз. Джули, заповяда. Искам само да задам един въпрос и той е свързан с същото писмо или поне с част от информацията, която се съдържа в него. Изглежда, че има спор между Института за проучване и Международната агенция за проучвания за рака и ОСТРА. И тези, които са се подписали, казват, че има много доказателства, които не са били обществено достояние, не са били налични и може би за това има сериозно разминаване по отношение на заключението за карцерогенността на глифозатите. Така че искам да се обърна към ЕОБХ и да ги попитам така ли е. Включили сте в своята оценка данни, които не са на разположение на останалите институции, включително на Международния институт за изследвания на рака. Благодаря. Госпожо Регузи. Благодаря, господин председател. Аз имам няколко въпроса за различни е, представители за комисията най-напред. Вярно ли е, че комисията е изискала по повод на глифозатите да се докаже всъщност смята, че има връзка на взаимообусловеност между тях и онкологичните заболявания. Второто, втория въпрос е към ЕОБХ. Госпожа Гърлинг вече каза, че се използват референтни проучвания за генотоксичността и именно тези проучвания не се публикуват. И да не забравяме в крайна сметка, че всички служители в химически агенции са всъщност служители на бранша. И накрая глифозатите са активно вещество, активно вещество, което само по себе си не е канцерогенно. Но когато се смеси с други съединения, като например петропродукти, нефтени продукти, то тогава става канцерогенен. Вярно ли е, че Монсанто не дава форму, химическите формули на всички добавки, химически добавки, които използва заедно с глифозатите? Ако наистина това е така, това е скандално най-малкото казано. Предупредихме ЕОБХ, казахме им, че има проучвания, внимавайте, документирайте се внимателно, защото ще ви разпитваме като на полицейски разпит, когато му дойде времето. И пак не ни обърнаха внимание, пак взеха само отделни случаи, а не всичко, с което разполагаме. И накрая има 86 специалисти, които искат от ЕОБХ именно информация за това, защо не използва всички възможни източници на информация. Благодаря. И, благодаря. Аз много внимателно изслушах всичко, което беше казано в дебата. Всичко е много интересно, но от една страна е Международния институт с неговите резултати, които са част от ЦЗО, и от другата страна е ЕОБХ, които правят оценка на риска. Според различните анализи, които бяха направени, имаме резултати по отношение на карцерогенността при човешки същества и от друга страна имаме резултата на ЛБХ, които показват, че няма карцерогенност за човешки същества. И сега става много трудно да интерпретираме тези неща според статистическите данни. В крайна сметка представят ни се противоречиви резултати. Това, което не разбираме по какъв начин тези резултати са били получени, защо те си противоречат, независимо от това каква прозрачност е използвана при проучванията. ЛБХ, например, не са предоставили Всъщност по те подчертаха факта, че са работили независимо, но Остават въпроси дали не е имал вмешателство или някакъв натиск от страна на индустрията. Имаме много примери за това, да речем, когато сме говорили за биогорива. Така че ЕОБХ ни дава информация, която статистически, от статистическа гледна точка не е формулирана правилно, не са следвани правилата на статистиката и стигаме до резултат, за който не може да сме сигурени, че няма вмешателство при него. Благодаря, като председателя. Моля ви, придържате се към времето. Следващия оратор. Госпожа Юсо, благодаря, господин председател. Имам няколко въпроса. Най-напред обаче да кажа, че във всички научни разработки най-важното е метода и емпиричния материал. Имам чувство тук, че и двата фактора не съвпадат с общо приетото, така че и резултатите са различни по същия този повод. Изглежда, че ЕОБХ работи с активният принцип, а пък Международната агенция по онкологични заболявания работи с общата глобална информация. Тук става дума за разрешаване на активния принцип. Трябва обаче да се уточним. За глифозатите, при глифозатите по-скоро, има 30 търговски продукта с различни добавки. Това трябва да се уточни преди да се направи крайното заключение. След това по повод на изводите на Международната среща по пестициди като орган на Световната здравна организация, искам да кажа, че техните изводи за тези, които не сме специалисти, са много объркващи. Може ли да ни да внесете малко светлина? и да ни обясните защо проучванията се провеждат по различни методики. И накрая да попитам за писмото. За писмото, за което тук се спомена неколкократно. Благодаря. Благодаря, господин Бот. Благодаря много, господин председател. Съвсем накратко. Проучих двата документа много подробно и мисля, че основната разлика не е, че института не работи с активното вещество само. Те са разгледали двата варианта и активното вещество и целият препарат. Мисля, че те не са използвали онези проучвания, които са били финансирани от индустрията, но обаче друг въпрос, защо разрешението е за 15 години, това е най-дългия възможен период, тук има голяма степен на несигурност, трябва ни много допълнителна информация, но явно комисията иска да се даде разрешение за най-дългия възможен период. Не разбирам защо бих искали да го направят и според мен това е абсолютно неприемливо. Защо комисията не изчака до момента, в който се появят веществата, които печат на ендокринната система, проучването за тях. Освен това искам да знам дали ЛБХ са взели предвид, например, проучвания, и има много такива, според които глифозатите потискат ензими, ситокрон, пц 450 и това води до много заболявания на развития свят, включително и различни видове рак. Не разбирам защо проучванията не са разгледали мащабни кохортни проучвания, които са проведени в САЩ, те ясно показват, че съществуват проблеми. И тъй като председателя вече ми размахва чукчето, мога да кажа, че ситуацията е изключително неприятна тогава, когато видим, че учените не могат да постигнат консенсус и поради тази причина ние ще трябва да използваме принципа на прелиминарна внимателност. Благодаря. Наистина има научни проучвания, които показват, че глифозата се съдържа в пестицидите и представлява опасност за хората и животните. Това е, значи не е изцяло изключено, че съществува риск. Е, и това означава, че е, всичките проучвания, с глиф, е, свързани с глифозата, могат да се подложат на съмнение. Глифозатът и всички продукти, които го съдържат, трябва да бъдат изтеглени от пазара. Е, не, ако някои политически е, групи не поемат своята отговорност за хората, животните и околната среда. Ам... Ораторът е прекъснат, защото има проблем с английския превод. Нека да опитаме отново. От самото начало или... Не, продължете. И така, ще е скандално, ако малко мнозинство в комисията НВ блокира а, изтегнато от пазара на а, продукти с глифозат. Явно за тези колеги економическите придобивки имат превес над а, опазване здравето на животните, хората и околната среда. Моля ви, не дейте да си играете с здравето на гражданите в Европейския съюз. Не трябва да се превръщаме в инструмент, който да се използва от мултинационалните компании. Ja, ähm, es ist wie gesagt worden, aber Следващия оратор. 40% от площите в Германия се обработват с продукти с глифозат. Това да го кажа на първо място. Глифозата се използва, защото е ефтин, но има и альтернативи. Това, което ме очуди в становището на ЕОБХ, че от 0,3 на 0,5 са завишени стойностите ни не и а, е, трябва да се види и каква е въздействие на глифозата точно преди събиране на реколтата. Риска тогава се увеличава. Е, има писмо от 96 учени. Всички го споменаха. Не говорим тук за някакъв а, е, незначителен упрек. Тук говорим наистина за сериозни аргументи. Не на последно място става въпрос за доверието в нашата политика за околната среда. Става въпрос за защитата на нашите граждани. Ако има някакви съмнения, не можем да кажем да, има различни становища. Трябва да се прилага принципа, свързан с превенцията. Дали сме половин година време за извършване на проучването. Има и а, Германски институт, който извършва проучвания които също бях критикувани. Не съм се запознал отблизо с тях. Имаме и оценката на Международната агенция по онкологичните заболявания. Не може сега да се каже, държавите членки трябва да си проучват веществата с глифозит, с глифозат по-отделно. Това трябва ЕФСА да го направи, защото това е важен критерий при оценката на риска. Още веднъж трябва да въжи принципа за превенцията и трябва наистина дългосрочен план този продукт да бъде изтеглен от пазара. Госпожа Дорнано. Мерси, месье президент. Благодаря, господин председател. Смята се, че глифозата се съединява в съединение особено с добавки, се превръща в канцерогенно вещество. И това е вече достатъчно, според мен, с оглед на общественото здравеопазване. Какво виждаме обаче? Предложение на ЕОБХ да се преопредели канцерогенността на глифозата. Очевидно е, че няма връзка между ползването на глифозати и заболяването от, карце, от канцерогенни заболявания. Смятам, че това не е много надежно твърдение и смятам, че трябва веднага да се предприемат превентивни мерки. Ако слушам какво казва ЕОБХ, мога да си помисля, че няма опасност за здравето на хората. Какво обаче се случва с околната седа и по-специално почвите? Комисията би трябвало да поръча извършването на колко се може по-пространно проучване по тези въпроси. Благодаря. Сега госпожа Гростет всички сме малко притеснени от толкова големите различия между гледната точка на ЕОБХ и на Агенцията за ракови заболявания. Даже и проучванията са проведени при различни пропорции на активните вещества и добавките. Ако ЕОБХ е нашият основен източник на информация, с който борави комисията своите проучвания, то тогава трябва да се замислим дали можем да и вярваме колко надежда е нашата информация и съответно има ли смисъл изобщо от агенция, ако комисията не може да и се доборява. Първият ми въпрос в този е, смисъл е за доверието ни към ЕОБХ. Трябва някой ден да си поговорим сериозно по този въпрос. Аз е, смятам освен това, че би трябвало а ЕОБХ да може да провежда собствени проучвания за съединяването на това активно вещество с други коформуланти, с други съставки. и съответно след това да ни информира, за да вземем информирано решение преди да се произнесем за или против глифозатите. Това са въпросите, които аз сама си задавам и на вас задавам въпроса дали сме в състояние да вземем решение, дали достатъчно елементи ни предоставят учените, за да се произнесем. Благодаря, благодаря, господин председател. Много неща вече бяха казани. Искам да благодаря на ЕФСА и на Йорк за представенето на резултати от тяхното проучване и благодаря за тяхната готовност да участват в дискусията. Така или иначе, по основния проблем не сме отбелязали напредък. Бяха ни представени научните доказателства, но тук става въпрос и за извършването на една общо политическа оценка. Не бива глифозатите да се използват от необучен персонал, да не говорим, че в Бразилия се използва веществото а, интензивно и въобще не знаем какво е въздействието а, върху околната среда. Нека да попитам ЕОБХ, какво ем, правите? Значи, когато е, едно вещество трябва да бъде проучено от вас, вие трябва да представите точно ем, обоснования аргументи. Ето, има нови доказателства, които преди това не са ви били известни, сега бяха е, изложени тук пред вас Искате ли а, е, да ви се а, е, поръча допълнително проучване, да ги вземете предвид или какво точно искате? If you insist, uh, Mr. Chairman, then... Ако настоявате, господин председател, може би един прост въпрос към Йорк. Елбаха, казват, ние се справихме по-добре от вас. Така бих общил тяхното становище. Ми е интересно, вие какво мислите? Въпросът е към вас. А към елбаха, въпросът ми е следният. т.е. два са въпросите. Първо искате да кажете, че сте използвали повече проучвания. Колко от тях идват от а, индустрията? ще е чудесно, ако имаме точна цифра. И второ, и това вече няколко пъти беше зададено като въпрос, но искам цялостен отговор. Има писмо към вас, което критикува вашата прозрачност, че не, че, че не спазвате добрите практики, махате част от цитатите в използваните проучвания. И тук има два варианта. Или тези 96 учени лъжат, или вие сте преклено оптимистично настроени към собствената си прозрачност. Искам да чуя ясния ви отговор. Благодаря, госпожа Еви. Благодаря. Аз също искам да благодаря на гостите за тяхното присъствие. Искам да подчертая една от идеите, които беше представена. 96 различни учени и организации в списъка на комисията. Моя въпрос е свързан с комерциалния аспект, а именно какъв вид търговски интерес има тук. Още повече като се вземе предвид присъствието на Монсанто Струми ми се, че би било по-добре да направим оценка на конкретните вещества, които се използват на практика. Т.е. не е просто теоретично, а начина по който се използват е в продукта на, да речем, Монсанто. Разбира се, това, което бихме искали да направим тук е да подобрим продуктите и надявам се, че точно това ще бъде идеята при едно такова проучване, като това, което беше направено от ЕОБХ. Използване на проучвания, които не са публикувани, поставя под въпрос цялата процедура на преглед от страна на колеги. Така че трябва да видим какви са позициите, които са прияти, как са прияти, защото в този случай отново използваме една методология, която трудно може да бъде наречена сериозна. Следващия оратор. Господин Дорфман, благодаря господин председател. Разбира се, няма как да сме доволни, когато има толкова разнопосочни мнения по една такава сериозна тема, свързана с канцерогените вещества. Е, в пресата също се води тази дискусия, както и сред обществото. И възникват съмнения по какъв начин глифозатите са свързани с ГМО. И всъщност става въпрос не само за глифозати, а става въпрос да се окаже влияние върху другите дискусии. Някои колеги казаха, че промишлеността има толкова голям интерес да защити това вещество. Но като видя какви альтернативи има и на какви цени се предлагат тези альтернативи от едни същи производители, значи а, ми се струва, че промишлеността би имала интерес глифозата да се изтегли от пазара и да се купуват по-скъпите му альтернативи. Хербицидите се използват най-много със съдържание на глифозат. Има нужда от альтернативи. Въпрос ми към ЕЛБХ е има ли ам, една обща оценка, свързан с това дали глифозатите трябва да бъдат изтеглени от пазара, какви са альтернативите, има ли нови вещества без е, тяхното съдържание и като цяло е, дали ще се подобри е, ситуацията, ако глифозатите не се използват. Voorzitter, het gaat om volksgezondheid. Благодаря, господин председател. Все още говорим за здравето на нашите граждани, говорим за пестициди и последиците от тяхното използване. Знам, че има някои колеги, които казаха, че глифозатите биха могли да бъдат карцерогенни, а ЕОБХ представиха своя доклад, в който се твърди, че не е, не е много вероятно да има карцерогенен ефект върху човешки същества, Същевременно каза, че трябва да има нови правила за контрол на риска от глифозат в храните. Така че въпросът е има ли риск или няма. Ако, има, ако трябва да има по-строги правила при храните, защо казвате, че веществото не е карцерогенно? Има още един доклад, но въпросът е кое е истината, кое не е, кое е опасно и кое не. Все пак говорим за здравето на гражданите, нали така? Господин Яр? Има проблем с микрофона в залата. Kommt man mehr nach links jetzt plötzlich. Also, oh, bei, <laughs> bei Bestimmungs... По първия въпрос ЕЛБХ казва, че когато се използва по предназначение, не е канцерогено веществото. Какво смятате по въпроса? Ам, методите и начините на оценка не са толкова различни, но как може да се стигне в такъв случай до различни становища? На следващо място, аз съм лаик и оставам с впечатлението, че категориите май не си съответстват. Е, червеното месо, е, въглишата за камина също са включени в тази съща категория. А в група едно говорим за канцерогенни вещества вътре е, в тази категория и тютюна, ултравиолетовите лъчи, алкохолните напитки и преработеното месо също са в категория едно. Понякога обаче ми се струва, че липсва и опита от практиката. Не, някой ако пие една чаша вино на седмица, няма как да увеличи риска си от ам, рак, от заболяване от рак. Какво казват хората, които а, имат опит на практика? Благодаря ви, госпожа Рис. Мерси, месье президент. Благодаря, господин председател. Малко хаотично <laughs> стоят нещата. Години изследвания, експерти и какво се оказва, нямаме официални резултати. Сигурно и по други места се случва така, но аз самата го преживявам за първи път не знам просто как да взема решение, при положение, че са неубедителни доказателствата, които ни се поднасят. Чухме полуки, изводи, но чух и въпросите, които зададоха госпожа Ривази и е, госпожа Гростет. Дали евентуално не трябва да се слушаме в това, което те питат и да си поставим за цел да разберем дали активното вещество е опасно или в комбинация с други съставки. Това е проблемът и изглежда, че проучванията са проведени по начин не държащ сметка именно за това. Следователно, трябва да се продължи развойната дейност и анализа на доказателствата. Разбира се, че съм за превенция. Това е очевидно емоционално твърдение, което всъщност няма много връзка с това, което искам сега да попитам, а именно какви са альтернативите казахте, колегата от Германия каза, че 40% от реколтата понякога се оказва третирана с такъв вид препарати. Но а, искам да съм убедена, че това е така и че няма да ми спишем т.е. да извадим очи, вместо да изпишем вежди при превенцията. Благодаря. Дебата беше много интересен. Искам да кажа, че правда ще ще с нас само още 10 минути, след това трябва да преминем изцяло на английски язик, съжалявам, но така стоят нещата. Давам думата на института, преди да дам думата на ЛБХ. Заповядайте. Благодаря. Искам да благодаря за много информативния дебат, много проникновени въпроси имаше тук. Във връзка с въпросите зададени към нас, първото, което искам да кажа е, че ако приключим този дебат с това, че сме равни, това не е достатъчно удовлетворителен отговор. Най-добрият вариант е да се разгледа внимателно научния подход, за да се постигнат добри резултати за европейските граждани. Не бих казал от една страна така, а от друга страна по друг начин. За нас това, за АЕРК, това не беше една сложна оценка. Използвахме стандартните си методи, които са международно признати и се използват през последните 40 години. Става въпрос за идентификация на опасността. И по отношение на оценката става въпрос за нашата увереност за това дали определено вещество е карцерогенно, а не при какви потенции то става такова. За това има известна разлика. Искам да разясня няколко неща по отношение на дебата. Първо, нека бъда пределно ясен. Ние не сме се ограничили само до готови препарати когато разгледахме карцерогенността при животните, разгледахме чистото вещество, генотоксичността и също така разгледахме вредите върху ДНК на хората. Всичко това беше направено с чист глифозат, а не с препарати, които го съдържат. Така че може би има тук някакво неразбиране по отношение на научния подход. Датите, а, извинявайте, данните по отношение на животните се виждат не само при много високи дози, но и при такива, които са по-низки. Търсим така наречената тенденция, дали с увеличаване на дозата се вижда увеличаване на броя ракови заболявания. Това е стандартна методология, която се използва при опити с животни за намиране на карцерогенността. Генотоксичността е много важна. Виждаме, че това е не само в клетките, но има е, и измервания при хора, които са били изложени на веществото при, да речем, пръскане с препарати, съдържащи глифозат. Като цяло сме се ограничавали до някъде по отношение на това, което се използва реално, т.е. препаратите. Но тези препарати, е важно да се отбележи, се различават международно на различни географски, в различни географски области и поради тази причина разгледахме риска за рак в различните континенти. Общия фактор, разбира се, винаги беше глифозата. Още нещо, което искам да разясня, появи се едно впечатление, че ние не сме разгледали достатъчно проучвания а, и сме подходили по-тясно, отколкото ЕОБХ. Нещата не опират до качество, а, до количество, извинявайте, а до качество. Нашата работа ще бъде публично оповестена, тя ще бъде разгледана и вече ще може да се каже дали от научна гледна точка тя е издържана. Да, наистина, разгледахме по-малко на брой проучвания, изключихме такива, които не са обществено достояние. Тук вече оценката може да е за или против, но според нас е по-добре да разгледаме такива проучвания, които всички могат да видят, а не само такива, които са достъпни на научната общност. Искам да разясня още нещо и по отношение на препаратите и данните, които използвахме. Ако имахме повече информация във връзка с карцерогенността или генотоксичността, да речем проучвания, които идват от а, сектора, това не би ни променило оценката, защото виждаме положителни резултати и при животни, и при хора. Това е доста ясно и това е което ни наведе на заключението, с което излизаме. Благодаря ви. Благодаря, каза председателя. Сега ЛБХ. Благодаря. Ако ми разрешите, ще дам думата на Хосе за един кратък научен отговор и след това ще подходя по-общо към обобщението. Благодаря, Бърнард. Благодаря за всички направени коментари. Първо, оценката е на ЛБХ за активното вещество, защото така е разписано в регламента. Става въпрос за двустепенен процес в Европейския съюз се одобрява активното вещество, прави се проучване от ЕЛБХ и след това държавите членки могат да направят своя собствена оценка и да вземат решение за всяки отделен продукт, който съдържа активното, веще, активното вещество. По, по отношение на генната токсичност и карцерогенността, мисля, че е доста важно да се спомене, че научното знание показва, че най-добре е да се проучват отделните вещества. Дори когато говорим за препарати с съдържание на няколко вещества, може да видите в указанията на Европейската химическа агенция, правят се тестове само по отношение на, на отделните вещества. Т.е. първо се тестват отделните вещества и след това ако те по-отделно не водят до ефект, да се види дали има кумулативен ефект от тяхното взаимно въздействие. Това е важно, защото ние разгледахме цялата налична информация и ясно препоръчваме на държавите членки да проверят за генна токсичност комбинацията от различните вещества. Ние тук трябва да, за своите проучвания трябва да вземем не само предвид глифозата и всички останали вещества, степента на чистота, също така степента и можем да видим дали ефектите са свързани с глифозат или с нещо друго от гледна точка на човешкото здраве, от гледна точка на околната среда. Ако приемем, че може би ефекта не е от активното вещество, от някое друго съдържащо се в препарата вещество, то тогава говорим за общо идентифициране на препарати, да видим кои вещества могат да водят до генна токсичност, в кои препарати. При нас мандата, даден от комисията, беше за едно от веществото, веществата, извинявайте, и за момента нямаме достатъчно информация, за да достигнем до че това води до генна токсичност и така нататък. Сега по отношение на публикуване, не публикувана информация. Мисля, че е много важно да се каже, че сега всички данни, които ние сме използвали, са публикувани. И това е част от регламент 1107 трябва да се включи всяко проучване от тези 24 компании, които предадоха досието. Тези а, научни проучвания бяха на разположение от самото начало. Много е важно да кажа, че по отношение на карцерогенността и ние, и АЕРС използват проучвания, които са спонсорирани от индустрията. Няма нито едно такова проучване, което да не е спонсорирано от тях. Колегите използват информацията, която е публикувана по-рано И сега с нашето проучване същите данни вече са публично достояние по отношение на активните вещества. Е ясно, че тук не става въпрос за сравнение. Всяка година ние разглеждаме 40-50 активни вещества, излизаме с заключения и нашите заключения са изчерпателни не само по отношение на карцерогенността, но и по отношение на токсичността. Освен това, разглеждаме възможност да, да излезем с препоръки по отношение на околната среда, тъй като това е пестицид. Само ако нещо ми позволите, господин председател, не чак толкова от научна гледна точка, по-точно по процеса и ролята на ЕЛБХ. За мен е много интересно това, че получихме много критика по отношение на една система, която работи в Европа от много години, и от която излизат доклади с оценка, да речем, на нео... Сега нашата система работеше да защити пчелите, а сега, когато резултата, с който нашата система излиза, е трудно смилаем за част от парламента, излиза, че нещата не са окей. Okay